за електронните билети. Край на кращата всичко опира до повече обем в железопътния транспорт. И товарен, и пътнически. Благодаря. Моля, отново напомня председателят, колеги, говорете по-бавно, защото преводачите са крайно затруднени е, е, от е, вашите бързи речи. Колегата Хадрауи, социалисти и демократи. Благодаря, господин председател, господин комисар, уважаеми